Ladies and gentlemen, dear friends, good... Госпожи и господа, скъпи приятели, добро утро. Моля, заемете местата си. Ще започнем след минута. Thank you. Ladies and gentlemen, dear friends. Госпожи и господа, скъпи приятели, добро утро! Започваме Европейската междупарламентарна седмица, посветена на Европейския семестър за координиране на економическите политики. Уважаеми госпожи и господа, в качеството си на заместник-председател на Европейския парламент – вторият по големина орган в света, представляващ гражданите. За мен е особено удоволствие днес да ви приветствам с добре дошли в Европейския парламент. Това не е първата подобна среща с участието на национални и европейски парламентаристи. Тя бе предшествана от срещи на политическите групи. Сега предстоят заседания с участието на ресорните парламентарни комисии. Предстои и пленарно разискване. Срещи между политическите групи, срещи с участието на ресорните парламентарни комисии и пленарно разискване. Това е програмата ни. За нас е особено удоволствие да приветстваме с добре дошли 103 депутати от 26 национални парламента и от Европейския парламент на тази първа междупарламентарна седмица. Особена чест за нас е, че тук присъстват четирима председатели на национални парламенти. Господин Шон Паре от Ирландската камера на представителите, господин Андре Фларо, председател на Белгийската камера на депутатите, господин Мишел Френдо, председател на Малтийския парламент, и господин Валериус Штефан Скорея, председател на Румънската камера на депутатите. Добре дошли! Освен това, приветстваме с добре дошли председатели на парламентарни комисии, както и 16 заместник-председатели на парламентарни комисии. Радваме се, че сред нас присъстват и депутати от националните парламенти заедно с официалните представители и представителите на политическите групи. Днес приветстваме с добре дошли 185 участници от националните парламенти на държавите членки. Това е една впечатляваща цифра, която ясно показва колко Важни и актуални са темите, които предстои да обсъдим тази седмица. Тя показва и колко подходящ е избраният от нас формат на Европейската междупарламентарна седмица. Да се надяваме, че тази седмица ще бъде отговор на изискванията по член 13 от договора – Съгласно този член се предвижда активизиране на сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти. Да се надяваме, че този формат ще отговори на изискванията на договора и ще стане формата, който ще използваме и в бъдеще, например по време на срещата през април в Кипър. Една от основните цели на подобни срещи е да отчетем демократичното измерение на европейския семестър за координиране на економическите политики. Добавям и координиране на социалните политики. Основната цел на европейския семестър е държавите членки да получат предварителна ориентация по економическите въпроси. Общата цел на този европейски семестър е координирането на економическите и бюджетните политики в Европейския съюз, както и на ниво различни области на политика, например данъчната политика, и политиката на структурните реформи. Заедно ще трябва да засилим компетенциите и влиянието си. Националните парламенти трябва да придобият повече компетенции и влияние спрямо националните правителства а Европейският парламент трябва да придобие повече компетенции и влияние на ниво Европейски съюз, когато се вземат съвместни решения в други области, където пък всеки е по-склонен да държи на своите компетенции, ще трябва да укрепим сътрудничеството си. Всички държави членки следва да поемат ангажимент за постигането на стратегията Европа до 2020 година. Тя вече е залегнала в национални стратегии за економически растеж, конкурентоспособност, социално сближаване и борба срещу безработицата сред младежите. Не само държавите членки обаче трябва да положат усилия за постигането на тези цели. Необходимо е целенасочено координиране на усилията на национално равнище. Това е от основно значение за ролята на националните парламенти в процеса на вземане на решения. Предполагам, че и според вас, както и според мен, има връзка между годишния обзор на растежа, насоките за социалната политика, пакета от 6 законодателни мерки, пакета от две законодателни мерки и договора за стабилност, координиране и управление в економическия и паричен съюз и бюджета на съюза. Според мен има връзка между всички тези аспекти. До 15 април ще трябва да изпратите своите национални планове на комисията – края на май комисията ще публикува своите специфични за всяка държава препоръки. Става дума за държавите от еврозоната. През юни съветът на Европейския съюз ще одобри тези препоръки. На следващ етап съветът на министрите пък на свой ред ще трябва да приеме тези препоръки. До 15 октомври трябва да се представят проекто бюджетните планове. Въпросът е как всички тези мерки могат да бъдат обвързани една с друга. От годишния обзор на растежа до пакета от две мерки, пакета от шест мерки, договора за стабилност и координация – координирането на бюджетите и финансовата перспектива. Всички тези мерки изискват тясна координация. Трябва да се засилят и компетенциите на комисията. За това сме поканили двама външни експерти, които днес ще участват в разискването. Приветствам с добре е душа така наречения господин Евро в Европейската комисия. Това е заместник председателят на комисията и комисарят отговорен за економическите и парични въпроси, господин Оли Рен. Сред нас е също така и комисарят, отговарящ за заетост, социални въпроси и приобщаване, господин Ласло Андор. Добре е дошъл! Радваме се, че приехте поканата ни и че ще участвате в разискванията ни, представяйки ни програмата на Европейската комисия. Тази програма се изготвя под формата на годишен обзор на растежа. Целта на този обзор е да се координират економическите стратегии в еврозоната и в Европейския съюз през 2013 година. Една такава междупарламентарна седмица би трябвало да се провежда във връзка не само с годишния обзор, но и с координирането на бюджетните политики през есента. Комисията по заетост, Комисията по економически и парични въпроси, и Комисията по бюджети ще организират през едните дни допълнителни заседания, посветени на теми от техните ресори. Тук на трибуната до мен седят и председателите на парламентарни комисии в Европейския парламент. Това са председателят на Комисията по бюджети господин Ламасур, председателката на Комисията по економически и парични въпроси Шаран Боулс и председателката на Комисията по заетост и социални въпроси Перванш Берес. Добре дошли! Благодаря ви, че ще участвате в предстоящите дискусии. Целта на разискванията ни е да обсъдим изводите, до които ще стигнем днес. В сряда сутринта ще ги представим на председателя на парламента и на комисията. Намираме се на етап от критично значение. Мисля, че не преувеличавам, тъй като след няколко дни предстои срещата на върха. В рамките на семестъра компетенциите за залагането на общите политически приоритети се промениха. Ние трябва да отчетем тази промяна в компетенциите. Трябва да осигурим демократичната легитимност на тази промяна чрез активно участие от наша страна в бъдеще трябва да се засили демократичната легитимност. Всички държави членки са излезли с предложения по почти всички важни области на политика. Най-вече, що се отнася до страните, към които се прилагат макроекономически програми, препоръките към отделни държави застават в основата на економическите реформи. Те са и предпоставка за постигането на целите по стратегията Европа до 2020 година. Същевременно постоянно се говори за демократичния дефицит в рамките на европейския семестър. Поне, що се отнася до процеса на вземане на решения. Всъщност става дума за междуправителствени споразумения, които се вземат при закрити врата, възоснова на предложенията на Европейската комисия. Поради това понякога е трудно да се установи кой взема решение за политическите приоритети и кой носи отговорността за тяхното изпълнение, но в крайна сметка ние носим отговорността за прилагането на съвместно взетите решения. Затова от нас зависи в качеството ни на избрани представители на европейските граждани, както в националните парламенти, така и в Европейския парламент, да се погрижим за това да участваме в процеса на вземане на решения за економическата и социалната политика. Решения, които да не се вземат само на национално равнище. Защо? Защото сме изправени пред общоевропейски предизвикателства и всеки от нас трябва да поеме своята част от отговорността. За това трябва да се гарантира и общоевропейското европейското парламентарно измерение. Във връзка с това има още редица моменти, на които трябва да обърнем внимание. Има и редица въпроси, на които трябва да намерим отговор. Например, въпроса за организацията на сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент, така както е предвидено в член 13 от фискалния пакт. Това сътрудничество може да бъде организирано по линията на Европейската междупарламентарна седмица. Но нека посоча, че не бива да се отклоняваме от същинската цел на днешната и утрешната ни среща – зад европейския семестър стоят въпроси, свързани с бюджетната политика. Тази тема е много сложна, затова сме предвидили много възможности за обсъждането и днес и утре. Ще направя няколко кратки бележки по предстоящите разисквания и процедурата. За на днешното заседание са представени 22 езика. Можете, ако желаете, да говорите народния си език. Ще направим всичко възможно да дадем възможност на колкото се може повече депутати да вземат думата, но тъй като времето ни е ограничено и броят на участниците е голям, още от сега ви моля за вашето разбиране. Не всеки депутат ще може във всеки един кръг от изказвания да вземе думата. Затова ще трябва да ограничим времето за изказване. Моля да се вмествате в рамките най-много на 3 минути. В хода на разискванията това време може да бъде намалено. Пред себе си ще видите картончета за бележки за изказване. Ако искате да вземете думата, моля да попълните този формуляр и да го дадете на някой от разпоредителите в залата. Това изискване въжи както за депутатите от националните парламенти, така и за депутатите от Европейския парламент. Всички присъстващи тук депутати са равни и за това всеки трябва да си попълни формуляр, ако иска да се изкаже. Когато разпределям времето за изказване, ще давам думата първо на двама колеги от национални парламенти и след това на един колега от Европейския парламент. Тоест съотношението между национални парламент и Европейски парламент ще бъде 2 към 1. И сега, ако няма въпроси по процедурата, давам думата на заместник председателя на Европейската комисия Оли Рен. Оли, имаш думата. Thank you. Thank you very much, Otmar. Um, Благодаря много. Благодаря на заместник председателя Карас. Дами и господа, уважаеми депутати от националните парламенти и Европейския парламент, нека първо да кажа, че за мен е голямо удоволствие – това, че мога да се изкажа пред парламентарното заседание на тази годишната парламентарна седмица на тема Европейското полугодие, на която са се събрали депутати и от националните и от Европейския парламент, за да обсъдят координирането на економическата политика в рамките на европейското полугодие. За мен това е знак, че европейското политическо пространство се разширява. Същевременно в момента сме на средата на подготовката на тази годишния на тази годишното полугодие основано върху стратегията Европа до 2020 година, стратегия насочена към създаване на заетост и економически растеж и се надяваме, че мерките, които се предложат, ще бъдат отразени в националните програми, както ще бъдат представени те за оценка в съвета и комисията. Доста на време се случва днешното събитие, защото сега започваме и дебата за задълбочаването на економическия и паричен съюз и за неговата институционална архитектура. Uh, Парламентаристите добре си, зна... си дават сметка колко важна е легитимността пред гражданите. Именно към тях – се обръщат гражданите за отговори на своите въпроси и най-добре се работи с открит дебат. За това искам днес да ви представя в началото на този дебат гледната точка на Европейската комисия за политическите приоритети тази година, 2013. Преди това обаче, нека да ви припомня къде бяхме преди година – и да направя сравнение с днешния момент. Преди една година имаше много големи безпокойства за Гърция, имаше сериозни безпокойства и за Италия и Испания. И все още не се усещаха е, напълно в реалната економика резултатите от операциите с ликвидността. И навсякъде разни Касандри и други пророци и пророчици предвиждаха разпадането на еврозоната. Миналата година обаче всъщност се оказа една решаваща година, в която еврозоната успя да докаже своята политическа устойчивост и е, бяха взети много важни решения за гарантиране на устойчивостта на еврото. И днес рискът за разпадане на еврозоната или за излизане на Гърция от еврозоната е нищожен. И така, Напредък има. Също време, но има и предизвикателства. Високи нива на безработица, доста слаб економически растеж, така че не можем да скръстваме доволно ръце. напротив, трябва да се работи целенасточено за създаване на устойчиви работни места и трябва много добре да информираме гражданите на Европа за това, защо са необходими тези политики. Демократичната легитимност е много важна, когато има амбициозни политически цели. Нашите усилия са насочени основно към реформирането и модернизирането на пазарната економика в Европа. И тук искам да ви обърна внимание на три основни насоки в нашата работа, които са част от общия ни план за политиката. Първо, трябва да продължат економическите реформи, които подкрепят ребалансирането на европейската економика. Това ребалансиране най-ясно се вижда в страните, в които има дефицити по текущата сметка. Ще ви дам няколко примера. В Ирландия нарастват, нараства износът, създават се работни места, въпреки че търсенето във вътрешен план все още е слабо. И така, производството в Ирландия се подобрява. Ирландия, както и Португалия, се подготвя за успешно връщане към пазарно финансиране на държавния дълг. В Испания безработицата е изключително висока, но същевременно и там обемът на износа се увеличава. Всъщност той е по-висок от всякога до сега. И в Гърция даже загубата в областта на конкурентна способността лека по лека се възстановява. Има много страни, които допринасят за процеса на ребалансиране, чрез отваряне на пазарите на услугите, увеличаването на участието на жените на пазара на труда и увеличаване на продуктивността. Това се случи миналата година в Германия. И По-настоящем виждаме договаряне на увеличаване на заплати в Германия от 4,5%. Същевременно ребалансирането няма как да се случи без връзка с световната економика. Трябва да останем конкурентно способни, защото не можем да си позволяваме подобни загуби на пазарен дял, които преживяха Франция, Финландия и Белгия напоследък. Затова трябва да се възстанови конкурентна способността на европейската на европейския бизнес и е, на индустрията и на услугите. Вчера бях на конференция, организирана от е, европейските синдикати. И освен правата на работниците, те обсъждаха конкурентна способността на европейската промишленост и е, нейната способност да създава заетост. Съвсем не е случайно е това. Затова трябва внимателно да, да разгледаме е, загубата на конкурентна способност много страни, която се отразява в структурна безработица и падане на глобалния пазарен дял. Цифрите говорят сами от 2000 до 2011 година общо 2 милиона и половина работни места в производството бяха загубени в Германия, Франция, Италия и Испания. От тях 750 хиляди работни места бяха загубени във Франция – и 750 хиляди работни места отново в промишлеността бяха загубени в Испания. Виждате какви са тенденциите. Задлъжнилостта се увеличава, населението застарява, повече от половината от социалните разходи в целия свят днес са в Европа. Така че виждате, е, каква тежест трябва да носи европейската продуктивна економика, за да поддържа нашият социален модел, който за нас е толкова важен. И така, приятели, трябва да направим нещо, за да обърнем тези тенденции, да, да възстанови Европа своята конкурентна способност. Това означава не само работа във външното измерение, означава увеличаване на благоденствието тук – и това може да стане само с нарастване на продуктивността. И реформите не се правят просто а, заради себе си. Те се правят, за да се постигне устойчив економически растеж и създаване на заетост, за да се постигне конкурентна способност. Какво ни е необходимо, за да насърчим създаването на заетост и а, увеличаването на производителността на европейската економика? трябва да се занимаем с научно-развойна дейност, да се съсредоточим и върху, върху обучението и образованието, да стимулираме частна, частните инвестиции, да насърчим потока на финансиране към малки и средни предприятия и домакинства, да подкрепим публичните инвестиции, което направихме наскоро с увеличаването на капитала на Европейската инвестиционна банка, и с създаването на интелигентни правни разпоредби, които постигат екологичните цели без да застрашават индустрията и заедостта. Трябва да се реформират и пазарите на труда. Необходими ли са балансирани, но амбициозни реформи, за да се а, премахнат препятствията пред създаването на работни места, за да се насърчи използването на дългосрочни трудови договори или безсрочни трудови договори и ако хора са загубили е, работата си, да имат лесен достъп до програми за преквалификация. Същевременно да се спазват всички елементи на Европейската харта на основните права. И тук е, е, виждаме много тясна връзка с европейското полугодие. Надявам се, че ще се съгласите с мен, че тези въпроси са много важни за Европа. Економически растеж, заедостта. И тези въпроси, тези реформи ще бъдат отразени в препоръките, специфични за отделните държави членки, които ще бъдат направени тази година във връзка с натрупаната информация по годишния обзор на растежа. По този начин европейското полугодие може да подобри европейската економика и аз силно вярвам, че тези цели могат да бъдат постигнати и в европейски, и в национален контекст. На трето място искам да говоря по фискалните въпроси. Трябва да се борим за все по-голяма фискална консолидация – и академичните изследвания и емпиричните доказателства показват, че има а, голямо въздействие на публичния дълг върху растежа. Показва се, показано е, че в момента, в който а, публичният дълг стигне 90-100%, има опасност той да се отрази отрицателно върху економическия растеж. За съжаление, между 60 и 80% средно е публичният дълг а, тази година и а, за това е необходимо да се борим за интелигентна фискална консолидация. Същевременно фискалната консолидация трябва да се предвид, че е различна в различните страни е, в зависимост от начина по който е организирано фискалното пространство. Затова дадохме удължаване на срока за коригиране на прекомерния дефицит е, в някои страни миналата година, включително в Испания, Португалия и Гърция. Всъщност, е, публичните финанси в Европа постепенно се подобряват. Виждаме въздействието на пакета от 6 законодателни мерки, виждаме въздействието на засиленото економическо управление. През 2010 година дефицитите в еврозоната бяха между 6 и 7% от брутния вътрешен продукт. Миналата година те спаднаха до малко над 3% от брутния вътрешен продукт и очакваме тази година да спаднат още повече до близо 2,5% от брутния вътрешен продукт. И накрая, за да възстановим доверието и Европа отново да набере скорост, трябва да убедим гражданите на Европа и пазарите, за дългоср... че е, еврото има добро бъдеще в дългосрочен план. За тази цел трябва да работим по економически и паричен съюз. Европейската комисия направи предложение за задълбочаване на този съюз, което е отразено и в документа на председателя Ван Ромпой по същата тема. Няма да навлиза във всички подробности на това предложение, но искам да кажа, че там се съдържа един последователен план за, за приключване на изграждането на економическия и паричен съюз. В а, средносрочен план от 6 до а, 18 месеца говорим за реформи в, настоя... в рамките на настоящите договори. Започвайки от Банковия съюз, а, след това преминавайки през създаването на европейски механизъм за разрешаване на спорове и за възстановяване на финансови институции. Успоредно с това се разработват законодателни предложения, защото надзорът върху финансовите институции и тяхното възстановяване трябва да вървят ръка за ръка. Във връзка, във връзка с финансовата фискалната консолидация са необходими и сериозни усилия, за да се постигне подкрепа за това предложение и за това предлагаме създаване на инструмент за конвергенция и конкурентна способност, който е на практика механизъм за солидарност в рамките на еврозоната. Целта е да се подкрепят економическите реформи на държавите членки и да се направи комбинация между задължителни ангажименти на държавите членки и е, подкрепа от страна на Европа за приложение на реформите. Този инструмент ще бъде стимул за необходимите реформи и ще ще дава възможност краткосрочните разходи, свързани с тези реформи, да бъдат посрещнати. Оттам нататък, в средносрочен план и в дългосрочен план, в на, на, наша гледна точка, основните насоки трябва да са следните. Да се предприемат да стъпки към по-голяма солидарност и към овзаимностяване на економическия риск, като същевременно това се комбинира с увеличение на отговорността и допълнително интегриране на вземането на решения. Необходими са съизмерни стъпки към задълбочаването на Съюза към политически съюз и постигане на демократична отчетност. Много добре си давам сметка, че в различните държави членки има множество различни позиции по това предложение и за това очаквам с нетърпение един открит демократичен дебат за бъдещето на Европейския съюз и на еврозоната. Господин председател, уважаеми депутати, в заключение нека да кажа, че Европейският съюз – въпреки трудностите, миналата година успя да направи важни крачки напред. Планът ни за 2013 година също е много амбициозен и за да можем да го постигнем, трябва да работим добре в екип всички ние заедно, за да можем да възстановим доверието по един устойчив начин и да се върнем към устойчив економически растеж и създаване на заетост. Целта е да се реформира и модернизира европейския модел на социална пазарна економика и да се осъществи действителен напредък по мерките за създаване на економическа растеж и заетост. Това дали ще успеем да постигнем начертаното ще бъде а, важен тест за нас, на който трябва наистина да се справим добре и за това разчитам на вашата подкрепа. Благодаря много. Господин комисарио, благодаря ви много в името на устойчивата економика и растеж, както е записано в договорите. Давам думата на господин Ласло Андор, комисарят по заетостта. Благодаря, уважаеми депутати. Тази парламентарна седмица е в много важен момент за Европа, за предстоящия период трябва да бъдат взети важни решения, свързани с многогодишната финансова рамка на Европейския съюз – Европейския съюз, според мен, се нуждае от е, стабилни финансови инструменти, които да отговарят на амбициите му за економически просперитет е, и социално е, сближаване. Искам да се спра в моето изказване на европейският семестър и бих искал да започна като ви представя сегашната ситуация в областта на заетостта. Накратко. От известно време сме в криза. те не е само финансова, економическа криза, но и също криза на доверието към нашето бъдеще, криза на нашите ценности и има опасност социалният модел да бъде застрашен. И то е време, когато се нуждаем най-много. Има преглед на тримесечето за заетостта и се вижда, че близо една четвърт от населението на Европейския съюз е застрашена от обедняване и социално изключване. От една страна има страни, които имат спаст на растежа, рецесия, е, има нарастване на безработицата и други страни, в които има възстановяване и подобряване на ситуацията в областта на заедността. Сега е третият европейски семестър за координиране на политиките на Европейския съюз. Комисията ще наблюдава осъществяването на економическите и социални реформи на национално ниво. Аз ще представя приоритетите в областта на политиката на заетост, в областта на социалната политика. Във втората част на изказването ми също ще подчертая важността на тези политики, важността от координация в рамките на европейския семестър на економическите и социални политики и какво е заложено на карта днес, когато обсъждаме задълбочаването на интеграцията в рамките на економическия паричен съюз. Позволете ми да се спра на годишния преглед обзор на растежа на семестъра. Започва се цикъла с годишния обзор, който се представя през ноември. В него се подчертават социалните и економически приоритети. В този обзор се посочват основните елементи на това, което трябва да се постигне през едната година. Също и съвместния доклад, който трябва да се приеме от комисията и съвета на министрите. Този доклад, както и обзора, отразяват и този път не много ведра картина в Европейския съюз. Безработица в размер на 10,7%. Економическото положение в много държави членки драматично се намалява, нараства социалното недоволство. Годишният обзор на растежа 2012 година настояваше за борба срещу безработа, безработицата и в частност безработицата сред младежите. За тази година, за цикъла за тази година, економическите политики, политиките в социалната област са още по-значими. Растежът трябва да се насърчава в по-голяма степен. Социалните политики трябва да благоприятстват стимулирането на растежа. В настоящия обзор ние посочваме кои инвестиции трябва да получат приоритет в фискалната консолидация. Имам предвид разходи, които са изключително важни, за да се запази потенциални, например, услуги за заетостта, активна политика на пазара на труда, обучение, както и програми за гаранция за младежите. След един месец съветът на министрите по заетостта ЕПСКО ще обсъди въпроса за гаранцията за младежите. Това е програма, която гарантира, че младите хора под 25 годишна възраст 4 месеца след като завършат обучението си или останат безработни, ще получат предложение за работа или за стаж. Разбира се, ще има подкрепа, макар не изцяло, от финансови ресурси на Европейския съюз за реализирането на тази програма. Това е един от приоритетите на ирландското председателство. Важно е също да подчертаем, че фискалната консолидация трябва да запази социалните мрежи за защита. Те трябва да бъдат ефективни, адекватни, устойчиви. Читам, че държавите членки трябва по-добре да разбират какво означават социалните инвестиции. За целта Европейската комисия скоро ще приеме пакет за социални инвестиции. Това ще бъде пакет, който включва анализи, както и инициативи в областта на социалната политика, целта на които е те да станат по-ефикасни и държавите членки да могат да използват европейски финансови инструменти в тези усилия, за да постигнат по-добри резултати. Ролята на политиките в заетостта и социалните въпроси са важни за преодоляване на последиците от кригата. Искам да се спра на някои от приоритетите в тези области. Ние трябва да подкрепим потенциала за създаване на работни места на економиката, особено в трите бързо растящи сектора, които бяха набелязани миналата година в пакета по заедостта на комисията. Това са така наречената зелена економика, здравеопазване и социални грижи, и информационните и комуникационни технологии. Ще бъдат прияти пакет от мерки в тези области, инвестиции в човешки капитал и особено в тези бързо растящи сектори е основен елемент, основен фактор на конкурентоспособността на европейската економика. И това също трябва да се отрази в бъдещите дискусии по конкурентоспособността на економиката на Европейския съюз. На второ място, важно е да успеем да укрепим устойчивостта а, на пазара на труда чрез балансирани реформи, за да станат пазарите на държавите членки по-динамични, по-приобщаващи. Ще има инструменти, а, които да подкрепят мобилността и прилагането на тези реформи в държавите членки. При тях държавите членки могат да разчитат на съдействие от социалните партньори. Данъчните политики трябва да бъдат коригирани, за да се отчитат нуждите на настоящия момент. Не трябва да има прекомерно голямо данъчно бреме през последните години комисията разглежда като приоритет този въпрос и се подчертава той и в трите европейски семестъра. Економиката, безработицата става все повече от структурен характер. 11 милиона са без работа. Необходимо е да се работи конкретно по преодоляване на дългосрочната безработица като същевременно се акцентира приоритетно на безработицата върху сред младежите. Както казах вече, трябва да се запажат мрежите за социална закрила. Разбира се, има различни положения в държавите членки, различни са данъчните и осигурителните системи. Трябва да се подобри ефикасността и ефективността на публичните разходи, за да могат тези социални системи да бъдат максимално ефективни и да водят до социално приобщаване и да не допускат маргинализиране. Участието на организации от, на гражданското общество е изключително важно при разработването на национални стратегии в тази област, както и при оценката им. Много добър пример, пример за да се подчертая важността на това е интегрирането на ромите. Комисията разработи рамкова стратегия и работи съвместно с държавите членки и заинтересованите организации за постигането на напредък в тази област. Дами и господа, в заключение позволете ми да се спре на един въпрос, на който се спря и заместник председателя на комисията, а именно усилията, които полага Европейската комисия да се преструктурира економическият и паричен съюз. Това е важен усилие за да се преодолее економическата, социална, понякога и политическа криза в Европейския съюз. През ноември съветът даде мандат на председателя на комисията и на Европейския съвет да се правят предварителни прегледи на реформите, да се насочи вниманието върху растежа и заетостта. Освен това, беше даден мандат на двамата председатели да разработят мерки, да развият социалното измерение на економическия паричен съюз, включително социалния диалог. Е, има силни аргументи относно социалното измерение на Европейския економическия и паричен съюз. Те трябва да се разработят е, без забавене на конференцията в Мадрид на е, синдикатите, която беше спомената от Оли Рен, бяха представени някои идеи в този смисъл. Читам, че трябва да се гледа сериозно на тези усилия Кризата ни а, научи, че държавите членки зависят в голяма степен една от друга и трябва да се подкрепят в по-голяма степен, за да могат да излязат от кризата. Ние през предстоящия период трябва да разработим едновременно възможности за, за а, координиране на економическата политика, но да развием също и солидарността и легитимността на европейската ни архитектура. Благодаря ви много за вниманието и очаквам с нетърпение разискванията. Ние също ви благодарим и сега откриваме дискусията. В момента има 20 въпроса, които са зададени. Имате 45 минути на разположение преди комисарите да дадат отговор. Започваме с господин Мишел Френдо, който е председател на парламента в Малта. Господин, господин Френдо, благодаря ви, господин председателю. Ще съм много кратък, тъй като има много, които искат да вземат думата. Трябва да сме наясно, че трябва да засилим демократичната легитимност в този процес. Трябва да подходим позитивно в тази област. Трябва да а, Работим съвместно с националните парламенти. Разбира се, ние се намираме в една много щекотлива област, където се засягат а, традициите, суверенитета и така нататък. Трябва да сме много внимателни може би е добре да се установят най-добри практики, които да се обменят между националните парламенти. Имам преди добри практики в рамките на економическия семестър. Това ще доведе до по-динамично участие в демократичния процес. Важно е да се прилага подходът екс-анте. Друг въпрос, който е важен за изграждането на демократичния капацитет. Това е въпрос, който трябва да бъде включен в економическия семестър. В тази връзка трябва да видим дали не трябва да се приложи програма, в която да участва всеки един национален парламент, бил то голям или малък, в изграждането на този демократичен капацитет. Комисарят каза много ясно, че трябва да, да работим съвместно в такива трудни моменти. Трябва да гарантираме, че социалният ни модел ще бъде запазен. Основният аспект тук и нещо, което ще кажа в заключение. Трябва да запазим ниво на, раз, на ам, добро разбирателство, трябва да сме обединени, трябва да имаме ясни цели, трябва да работим а, е съвместно. Има различни а, начини, има различни подходи в държавите членки. Всяка държава членка има своите особености и това трябва да бъде взето предвид. Трябва да се гарантира, например, а, да речем, ще дам пример с моята държава. Моята държава е малка, с малка територия. Ние искаме да работим по-дълго, но а, нямаме проблеми с а, пътуването и можем да си позволим да имаме повече свободно време. Така че директивата за работното време някак си не се вписва в нашия модел. А, имам предвид, че трябва да се запазят особеностите на всяка държава членка, когато се работи по този въпрос. Несъмнено трябва трябва да обединим усилия. Националните парламенти, разбирате, разбира се, са обхванати в този важен процес, който цели постигане на успех, свързана с европейския проект. Не можем да работим един без друг. Благодаря ви. Господин Филип Марине. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, тази среща на националните парламентаристи, това е, е един каталог за добри намерения или а, алиби от а, своеобразен характер. Читам, че нещата са се променили от предишните два семестъра, тъй като има точни теми, които са разделени на работни а, сесии, които ни предлагат. Не се предлагат за разискване. Представени са националните парламенти. И не мога да се представя как може да бъде интересно едно а, подобно събитие без участие на парламента а, на а, Германия. Има засилване на обвързването на бюджетните процедури на национално ниво и разглеждането от комисията на националните програми за реформа и програмите за стабилност на всяка държава. На следващите ни срещи трябва да се направи разграничение между работните сесии, между въпросите, които са свързани с конвергенцията в еврозоната от една страна и темите от по-общ характер, хоризонталните теми, които се отнасят до 27-те държави. Струваме се, господин председател, че за следващата ни среща би било уместно да има една предварителна група за подготовка с участието на представители на националните парламенти, които съвместно с Европейският парламент и Европейската комисия да направят предложения за теми, по които да се работи, ако действително искаме да бъдат демократично приобщени у нези, които са най-близко до избирателите от различните ни държави. Затова е добре, би било добре програмата да ни се спуска отгоре, а да върви отдолу нагоре, наложително е да има съвместна подготовка и постепенно да направим нещо, което да ни идва от европейските институции, а което да служи за лоста за по-силно ангажиране, на по-легитимно и ефикасно ангажиране на националните парламенти в политиките, свързани с работата на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за вашите изказвания, които включваха за себе си и засилване на сътрудничеството. Ани Подимата. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον Ολιρέ. Благодаря на заместни председатели на Европейската комисия на Оли Рен, на всички, които направиха изказване до момента. Има въпроси, по които сме съгласни. Имаме общи виждания с Европейската комисия и те са важни. Например, Европейският парламент в своето мнозинство е, е съгласен с пете приоритета, които са посочени в годишния обзор на растежа. Економическото развитие, опазването на околната среда, финансирането на реалната економика, подобряване на конкурентоспособността, борба срещу безработицата, подобряване на социалните услуги. Мисля, че никой няма да бъде против в Европа срещу тези приоритети. Но има и сериозни проблеми. Трябва да видим по какъв начин на практика можем да реализираме тези приоритети, по които сме постигнали общо съгласие. Има три условия, които трябва да бъдат из, да бъдат изпълнени и трябва да се насочим към тях. Първият от тези приоритети е да спрем да се прехвърляме взаимно отговорността за кризата. Кой е отговорен за кризата? Има национални парламенти, които прехвърлят отговорността на европейско ниво. От европейското ниво се опитваме да съдим националните правителства, тези, които се смятат за отговорни. Мисля, че трябва с кораж и откровенност да поемем институциалната отговорност за кризата и на европейско ниво. Имаме европейски проблеми, има обаче проблеми и на национално ниво. Има доста проблеми, които са се натрупали на национално ниво и които имат своите последици. Затова нека да бъдем смели и да бъдем искрени. На второ място, уважаеми колеги и уважаеми заместни председател на Европейската комисия, приоритетът е свързан с хармони... фискална хармонизация и същевременно отчитане на изискванията за опазване на околната среда фискалната хармонизация. За сега няма нужните резултати, затова трябва да се коригира. Води се дискусия, която е доста теоретична за публичния дълг, но има и друга дискусия, друг дебат, не само в Европа, но и в други части на света относно последиците за растежа от една такава фискална хармонизация. Така че трябва да се намерят най-ефикасните политики. Благодаря. Сега представителя на Полша. Благодаря ви. Няма съмнение, че този европейски семестър ще има позитивно въздействие. Ако погледнем отвън а, развитието на економиката, важно е постоянно да се провеждат дискусии. Това е важно за развитието на економиката и за развитието на гражданските общества. За съжаление обаче имам кратки срокове, а дълги процедури. Трябва тази връзка да има сътрудничество между комисията и ам, правителствата, а не директно с парламентите. Парламентите играят второстепенна роля и получаваме информация само от части. А нашата роля трябва да е важна въпреки че е ограничена, защото ние представляваме гражданите. Европейския парламент играе една друга роля, т.е. контролира реформите, които са били приети. Смятам обаче, че а, това а, се провежда независимо а, от взаимоотношенията между правителствата и комисията. Искам да подчертая още веднъж, че процедурите трябва да са такива, че да се търси диалог с правителствата и с националните парламенти преди да бъдат зададени а, реформите, отнасящи се до отделните държави членки. Това е първата ми бележка и искам да направя още една. Ще ми се този диалог да обхваща и гражданските общества. Благодаря, мадам Даниел Арла. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. От името Националното събрание на Франция. Благодаря за тази покана, която ни позволява да направим обмен на мнения с е, високо, високопоставени представители на Европейската комисия. Този Европейски парламент е, изглежда доста технически, доста отдалечен благодарение от е, изборът ни на бюджети се поставя под въпрос тяхното бъдеще. Има висока безработица. Трябва да се насочим към преодоляване на безработицата сред младежите и общата безработица. Прекалената те мерки на економии са опасни. Държавите от южната част на континента е, не могат е, непрекъснато да са поставени пред е, ситуация на такива строги економии. В Европейския парламент, в националните парламенти трябва да се обърне внимание на тези въпроси. Гражданите трябва да припознаят това, което се прави в тези области. Необходимо е сътрудничество между всички парламенти. Ние трябва да ангажираме колегите чрез конференции, чрез председателя Бартолон, например, при организирането на бюджета. Ние организираме кръгла маса, господин Алмасур участва, госпожа Берес, съответните министри, комисари и тя беше много полезна. Що се отнася до доклада на Кристоф Кареш, Националното събрание прие резолюция с единодушие за създаването на конференция по бюджетите, така националните парламентаристи европейските парламентаристи ще могат да работят съвместно по проекти, които са важни за гражданите. Ако съвместно намерим начин за реализирането, така ще се стигне до процедура на вземане, съвместно вземане на решения по всички тези въпроси. Защото за сега има само консултативна роля. Националните парламенти гласуват бюджетите, но нямат обща представа на хоризонтално ниво. Необходимо е да е има добро сътрудничество чрез такава конференция, която ще се отнася не само до обсъждане на бюджетните въпроси, но всички економически, социални е, и екологични въпроси. Така ще проявим солидарност по всички тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор е господин Таитис от Литва. Monsieur. Uh, uh, Благодаря, господин председателю. Европа в наши дни не е Европа, която искахме да създадем. Има проблеми, има економическа криза, занимаваме се с финансови въпроси. Обаче духовното остава малко в страни общите ценности също. Тук говориха комисари, представители на комисията, на парламента. Каза се, че трябва да се справим с безработицата, нужна е заетост, трябва да бъдат взети решения, но няма нищо конкретно. Черно на бяло не са назовани никакви конкретни мерки. Какви са мерките въобще, за да се а, създадат предпоставки за, а, за промени? Ние се срещаме няколко седмици, на няколко месеци, но въобще взимаме ли някакви решения тук? Дали от нашите препоръки а, става нещо? Това са основни въпроси, като този свързан с заетостта. Нито от комисията, нито от парламента на европейско ниво не чух някакви конкретни мерки. Говорим тук за а, данъците, за. А, за потребителите, за страни като Литва, например, които не граничат от всички страни с Европейския съюз. Ние граничим с страни като Русия и други. И там данъците върху продуктите са много по-низки, при нас са високи и страната страда от това. На следващо място. Европейската общност трябва да действа наистина като общност и в областта на енергийната политика. Имаме наши собствени енергийни източници. и в тази област би имало възможност за създаване на работни места. Трябва да се а, положат повече усилия, за да се направи диференциране в тази област, да се включат а, научните изследвания. Може би трябва да а, поставим акцент и на други места – всеки млад и стар трябва сам да разбере, че е негов дълг да търси работа и да се изкарва прехраната. Това не е първото заседание, ще има и други заседания и да се надяваме, че а, всичко това, което говорим тук, ще бъде при, приложено на практика. Госпожа Ферер от Португалия. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господа комисари. Смятам, че посланието е много ясно. Безработицата ам, заема застрашителни размери. Ако не се справим с економиката, не можем да се справим и с безработицата. Господин Олирен каза, че има положителни сигнали, които се изпражат в чужбина. Нека обаче да задълбоча тази тема това, че се изнася в съответни страни, това не води непременно до економически растеж. Трябва постоянно да поправяме и да занижаваме нашите статистики. И в еврозоната се забелязва поляризиране по отношение на търговията и има несъответствия, които се увеличават. Това води до повече проблеми и води до липса на динамика в економиката. Много е трудно да има устойчиво коригиране на бюджетите. Трябва да се очертаят цели, които да бъдат одобрени от всички. Освен това, трябва да има промени в политиката, промени, които да засегнат всички проблеми в економиката. Виждаме, че има економически и социални проблеми. Не е ли дошло вече времето да отстраним тези несъответствия и дисбаланси? Трябва да има и съпътстващи мерки, които да спомогнат а, взетите решения и мерки. Необходимо е в целия процес на реформи се вземат предвид и, и, и съпътстващите мерки. Като какво може да ни каже комисията, какво трябва да направим, така че да създаде повече, да създаде повече възможности за инвестиции, за реформи. Ако видите предложението за 2013 година, до каква степен се реагира адекватно на реалната криза в еврозоната има криза. Какво ще направите по въпроса? Следващия оратор. Netherlands national parliament. Uh, yes, thank you, Mr. Chair. Uh, it's... Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да съм тук. Благодаря на Европейския парламент за организирането на това събитие. Представлявам Камерата на представителите в Холандския парламент. За нас днешната среща е ценна възможност да разговаряме с вас и други парламентаристи за економическото положение в Европейския съюз. Според нас това е преди всичко възможност за националните парламенти да обменят най-добри практики в рамките на процедурите по европейското полугодие. За Холандския парламент е много важно да провежда ефективен диалог за европейското полугодие с нашето правителство. Нашата камера излъчи докладчик по тази тема, нещо, което правим сравнително рядко за да изпълним възложените ни задачи в рамките на полугодието, трябва своевременно да ни се представя достъп до важна информация. Затова, според Холандския парламент, е много важно да се осигури прозрачност. Смятаме, че повечето документи, изготвени от съвета, трябва да ни бъдат предоставени и трябва да станат обществено достояние. Координирането на економическите и финансовите политики в Европейския съюз е от основно значение за излизането от економическата криза. Много важна роля в това отношение се пада на европейското полугодие. Но както знаете, в Холандия се водят оживени разисквания за Европа. И някои партии у нас са по-критично настроени към задълбоченото економическо координиране на ниво Европейски съюз. Едно по-задълбочено координиране на економическите политики на държавите членки предполага демократичен контрол, предполага и подкрепа от страна на обществеността на национално равнище. Ето защо според нашия парламент е много важно на различните етапи от европейското полугодие важна роля да играят националните парламенти. За холандския парламент е много важен и принципът на субсидиарност той би следвало да се прилага и към европейското полугодие. Отделните политики следва да се разработват от държавите членки. Специфичните препоръки на комисията към държавите членки следва да са общи от макроекономическо естество. Последната дума по избора на конкретна политика трябва да имат националните парламенти. Господин председател, прояви като днешната могат да изиграят важна роля за укрепването на ролята на националните парламенти. С удоволствие ще разисквам тази тема с вас през идните дни. Благодаря ви. Благодаря Лорд Харисенс от, кам... от Камерата на лордовете. Господин председател, въпросът ми е към Оли Рен. Какво имате предвид с термина ребалансиране на Европа? Как точно ще се координират отделните политики? Второ, годишният обзор на растежа. Това е добра идея, но как можем да споделяме най-добри практики? В Холандия, например, безработицата сред младежите е само 9,7%. В някои държави от Южна Европа тя достига 50%. Как могат тези две групи държави да си обменят най-добър опит? Въпрос към комисар Андор. Какво стои според вас зад европейската добавена стойност? Не би ли следвало бюджетът на Европейския съюз да постави ударението върху добавената стойност, върху допълнителните ползи от общоевропейските мерки? Говорите за бюджет, насърчаващ растежа, но как може да се постигне такъв бюджет в областта на новаторството, на научно-изследователската дейност, на стопанската дейност. И последният ми въпрос е към всички представители на комисията. Той е свързан с административната тежест. Свръхрегламентирането задушава Европейския съюз. Основната цел на вътрешния пазар е да намали драстично административната тежест. Време е обаче политиците да подходят към вътрешния пазар именно по този начин. Камерата на лордовете вече от много години излиза с доклади. Държа в ръцете си два от тях. Единият е за финансовата рамка, другият е за Европейския банков съюз. Сред нас тук има представители от Кипър, Португалия, Гърция, Германия, Ирландия. Това са истинските гласове в Европейския съюз и как Европейският парламент се вслушва в тези гласове. И нека завърша с една шега. Британският парламент в момента обмисля провеждането на референдум за членството на Великобритания в единия вътрешен пазар. Прекалено дълго бяхме възприемани като шумните съседи. Аз винаги съм бил европеец. Продължавам да бъда европеец и ще бъда такъв. Ги съм искал да бъда в Европейския съюз и да отстоявам неговите ценности. Unser Motto heißt in Vielfalt geeint. Мотото на Европейския съюз е единни в многообразието и днес всички сме се събрали тук, за да активизираме сътрудничеството си и за да решим съвместно общите за всички ни проблеми. Госпожа Котлер от Германия. Господин председател, госпожи и господа, колеги депутати, Следва да приветстваме факта, че в рамките на европейското полугодие постигаме напредък по консолидирането на държавните бюджети и предприемаме усилия за укрепване на конкурентоспособността на отделните държави членки. Следва да приветстваме и факта, че графикът за представяне на националните програми за реформа е изтеглен малко по-напред във времето. Това следва да се приветства, тъй като националните програми за реформа в бъдеще ще бъдат неизменен елемент от процедурите по приемане на националните бюджети. И би следвало тези процедури да могат да се провеждат по предвидения ред. Същевременно сме изправени и пред някои предизвикателства. Вече чухме за вероятността от провеждането на референдум в Великобритания трябва да подходим сериозно към изказваните опасения, тъй като е факт, че вътрешният пазар на Европейския съюз ще бъде много по-малко конкурентоспособен спрямо други пазари по света, ако втората по големина национална економика в Европейския съюз излезе от съюза. Второто съществено предизвикателство се състои в консолидирането на държавните бюджети в рамките на политика насърчаваща растежа. Политиката насърчаваща растежа от своя страна е свързана с приемането на Европейския съюз от страна на гражданите. Ето защо е важно стратегията на Европейската комисия да отчита местните особености. Не е допустимо да не се отчитат местните особености под формата на специфични характеристики на отделни отрасли или на особености на политическата ситуация по места – защо е необходимо да се отчитат тези особености? Защото понякога на национално равнище следва да се отчитат исканията на коалиционните партньори, например. Не може, например, Европейската комисия да изисква от Германия да се откаже от предвиждането по закон на определена месечна сума за отглеждане на деца у дома. Това е мярка в рамките на националната политика, която не бива да се намесва в консолидирането на националните бюджети. Когато консолидираме националните бюджети, трябва да се запитаме какво е бремето върху тях. То е най-вече по линия на социалното и пенсионното осигуряване. Затова трябва да се намери подходяща форма за участие на държавите членки. Участието на държавите членки, така както е предвидено по член 13 от договора за стабилност, координация и управление, трябва да бъде доразгледано в бъдеще. Към момента то не е достатъчно демократично легитимирано. Председателят. Това е целта на срещи като днешната. След 7 минути предстои комисарите да дадат своя отговор, а предстои да се изкажат още 15 души. За това ви моля да сте колкото се може по-кратки. Благодаря, господин председател. Тук съм, господин комисар. Основният документ за европейското полугодие е годишния обзор на растежа. И в тази връзка Европейския парламент не успя да постигне съгласие по своята позиция за този годишен обзор на растежа, а пък позицията на парламента е много важна. Моята група, групата на социалистите и демократите, излезе с две критики към вашия доклад. Първия, първата е свързана с ефекта на умножаването. Много добре знаете, че Международния валутен фонд съвсем наскоро ревизира е, тази методология. Втората причина, поради която ви критикувахме, бе следната. Във връзка с ритъма на, на графика на намаляването на дефицита имаме няколко въпроса. Предлага се конкретен график, вие предлагате конкретен график, който за някои страни е 1,5% годишно намаляване на дефицита, а пък пакета от 6 законодателни мерки – е, налага е, е, много по-малко, 0,5%. В момента се намираме в тежка ситуация в еврозоната. Структурният дефицит в някои страни скоро може да се уравновести. Например, Италия и Франция също времено обаче има страни, в които има рецесии, може да се очаква да стигне до 3%. Това е необходимо за ребалансирането на економиката. И въпросът е, в рамките на тази година приемате ли да ревизирате тези предложения и препоръки и да се придържате по-скоро към пакета от 6 законодателни мерки? И накрая, във връзка с казаното от колегата Марини от Франция, на много важен е демократичния контрол и на европейско ниво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 Ще бъда наистина кратък. Благодаря на комисарите за изказванията им. и ми се искало да добавя два коментара. Първият е свързан с Европа на двете скорости. Нека говорим за две различни Европи. Не може да се допуска да се подбират онези мерки, които ни се харесват на общо европейско ниво. Второ, Европа има проблем с репутацията си. Съгласен съм с онези, които твърдят, че трябва да се засили ролята на националните парламенти. Немислимо би било европейското полугодие да се провежда без съществено участие от страна на националните парламенти. Планът на Ван Ромпой до голяма степен предполага участието на националните парламенти. Не можем да пренебрегнем това, тъй като Европа наистина има сериозен проблем с репутацията си в световен мащаб за Европейския съюз се смята, че е източник на разходи. Смята се, че това е структура, която се меси в работите на другите. Трябва да отправим послание, според което Европа е нещо повече от единния вътрешен пазар, че Европа не е проблемът, а решението. Европейският съюз в бъдеще не бива да позволява проблем с средствата от бюджета. Знаем, че проблемът е в бюджетите на държавите членки. Нека обаче и комисията подходи по-критично към своите разходи.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 Много важни са тези срещи с националните парламенти. Трябва всички парламенти да участват, също времено е много важно да има и представителство на гражданското общество. Когато говорим за координиране на економическата политика е, и е, за финансови мерки, е много важно тази политика да е съвместима с глобалната стратегия на Европейския съюз, с стратегията Европа до 2020 година, с социалния социалното сближаване. А, не може да се допуска мерките да разрушават и економиката и да водят до огромно нарастване на безработицата. Комисията по заетост заявява, че мерките имат за цел да се защити социалната система. Отлично, но това всъщност не се случва в Гърция. На практика в Гърция социалната система се унищожава. Казахте, господин Рен, че конкурентна способността на економиката се увеличава, но това на практика не става а, благодарение на заплатите, става, а, извинете, благодарение на увеличаване на резултатите благодарение на орязване на заплатите. Това е, е фактът. И така, мисля, че е необходимо вече да се работи по една стратегия, която действително е съвместима с общата стратегия за Европа до 2020 година. Трябва да се адаптираме, защото предходната стратегия беше прекалено амбициозна и погрешна. По-настоящем има мерки на бюджетни ограничения, които само влушават положението. По-рано имаше дълг от 20% средностатистически, а сега той се увеличава изключително много заради сегашната политика. Не може да е допустимо Европейския съюз да се съсредоточава само върху бюджетните ограничения, без да взема предвид заетостта и социалното, социалната система и социалните въпроси. Благодаря. Господин Никос Николаидес има думата от Кипър. Thank you, Благодаря, господин председател. Парламентарната седмица за Европейското полугодие е събитие, което е много важно и всички добре разбираме това. Парламентарното сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент може да създаде необходимата двигателна сила за справяне с основните предизвикателства, пред които Европа е представена днес. Европейския съюз като економически, политически и социален съюз – е, често се поставя под въпрос. Всички добре знаем, че Европейския съюз се намира в е, сериозна криза, всъщност кризи. И за да намерим решението, трябва първо да намерим е, източниците на проблемите. Това обаче няма да стане, ако гледаме в грешната посока. Не фискалните резултати са причината на проблема. Те само изразяват проблема. Основният проблем всъщност е депресията, економическата стагнация и безработицата. И трябва да се занимаем с причините за тези основни проблеми. те са свързани с финансовата криза във връзка с начина по който работи глобалната финансова система. И така, първо трябва да се занимаем с економическите проблеми, и второ, да поддържаме своето, своя път към интегриране на Европа. Трябва и двете цели да вървят едновременно и паралелно, за да не губим досек до основните ценности и принципи, възоснова на които е изграден Европейския съюз обективност, солидарност и търсене на общото благо. По-рано се работеше с балансирани стъпки е, към пазарна интеграция и към социална интеграция. В днешно време все повече страни се сблъскват с сериозни финансови проблеми. Европейския съюз и начина по който той реагира на проблемите в тези страни ще дефинира не само бъдещето на тези страни, но и бъдещето на Европейския съюз като цяло. Основната цел трябва да се подкрепят по-слабите економики, защитавайки също време на по-силните економики и европейската економика като цяло. Когато става дума за мерки за спастяване на някоя държава, ако трябва те да са успешни, трябва първо да се вземат предвид основните факти и характеристики на економиката, която трябва да бъде спасена. Трябва да се вземат преди всички елементи на тази економика по обективен начин. Може да има фискални проблеми, да се разгледа данъчната система, банковата система и е, всички евентуални изкривявания в тези системи. Тези оценки трябва да се правят по универсален начин и страните трябва да си сътрудничат. Благодаря. Господин Попакис Константинос има думата. Благодаря, господин председател. Ясно е, че финансовата политика не може да бъде въведена без да се взема предвид политическите последици на безработицата. Историята ни показва, че без подкрепата на обществото реформите не могат да функционират и економическите реформи не вършат работа. Затова е необходимо да се задълбочи връзката между националните парламенти и Европейския парламент. По този начин ще може да се гарантира демократичния елемент на европейското полугодие. Същевременно всичко това трябва да е свързано с социалната справедливост, економическия растеж и разбира се, винаги трябва да се борим за социално сближаване и социален мир. Господин Ирен е тук и господин Ондор също. И за това искам да задам следния въпрос. По какъв начин на практика правим така, че да европейското полугодие да не застрашава социалната система и социалното сближаване, а наистина да гарантира създаване на заетост. Благодаря ви. Само двама още могат да вземат думата, защото след това трябва да дам думата на комисарите. Господин Росман. Благодаря, господин председателю. Високата безработица поражда загриженост у мен. и Друго, което поражда загриженост у мен е, че комисията не промени мерките си от преди кризата и след това. Поставя се акцент върху а, консолидирането на бюджетите в тази връзка и провеждането на структурни мерки. При консолидирането на бюджета обаче виждаме, че тук става въпрос за една политика, която се прилага на всяка цена и целта е да се създаде заетост и растеж. не е чудно, че се засилва критиката, отнасяща се до бюджетирането в рамките на Европейския съюз. И от МВФ също има оценки, които са изготвени. Мишел Бонжа също изказа мнение, както и госпожа Лагард. Всички тези изказвания са полезни. И политиките, които се превеждат, в, в рамк на Европейския съюз, се разглеждат доста критично, а, защото те не извеждат Европа от кризата, ами Европа потъва още по-дълбоко в кризата и какво става? Безработицата се задълбочава, заетостта не се поощрява. Имаме проблем с една системна криза. Трябва да се направи нещо за силване на конкурентоспособността, засилване на економиката. Ако не стане, Ам, така, аз виждам, че сме се отправили към една стратегия, свързана с намаляване на възнагражденията, за да се засили економиката. Колко дълго искаме а, обаче да се занимаваме с а, тези а, проблеми? Колко дълго а, ще намаляваме възнагражденията? Има и критика отправена от МОД. Трябва да се предприемат други мерки, така че да се излезе от кризата, да се справим с безработицата и тази връзка имам конкрет конкретен въпрос. Какво се случи ам, от а, тези решения, които бяха взети по време на последната среща на върха миналата година, свързани с економически растеж и засилване на заетостта. Следващия оратор. Благодаря много, господин Карас, господин комисар. Благодаря за вашите изказвания като член на Хрватския парламент и наблюдател в Европейския парламент. Искам да благодаря на всички е, е, колеги, които са ратифицирали нашия договор за присъединяване. Очакваме още пет страни да го направят. Е, в Хрватия преди присъединяването започнахме интензивен диалог с Европейската комисия, за да можем да бъдем формално включени в работата по Европейското полугодие преди нашето присъединяване обективните цели на годишната програма за а, растежа а, са част от а, нашия план, който ще бъде предаден на комисията след, следващите, след няколко месеца. И много важно да се види точно как ще а, участва Харватия в а, Европейското полугодие. Благодаря, комисарят Андор има Благодаря много, дами и господа уважаеми е, депутати. Много се извинявам, че трябва да говоря възможно най-кратко, защото виждате, дискусията се проточи и нямаме време. Затова се налага да съкрати изказването си, но все пак по няколко от най-важните въпроси искам да направя коментари. Първо по социалния модел. Действително бяха изказани е, опасения е, за социалния модел и има опасения а, и а, от някои периферни държави на, а, в еврозоната, но тук искам да подчертая, че понякога има а, някои противоречия в анализа. От, не можем от една страна да настояваме на европейския социален модел, а също времено да критикуваме а, основно, основни законодателни текстове в тази област, като, например, директивата за работното време. Директивата за работното време е съставна част от социалния модел в Европа. Намираме се 21 век, а не в 19 век. Необходимо е да се борим за защитата на работниците и служителите в Европа, да се борим срещу експлоатацията, да се борим срещу социалния дъмпинг и, за това е необходимо да подобрим качеството на правната уредба, имайки предвид, разбира се, че не може по един и същи начин да се подхожда към всички типове е, работа. И е, искам да подчертая, че европейското право в тази област по никакъв начин не би било препятствие пред економическия растеж. Е, самата идея, че е, регламентирането на европейско равнище на тези въпроси може да задуши европейската економика е един много опасен мит, според мен. Трябва да се, справим, да се изправиме пред този тип митове и да а, им се противопоставяме с реални аргументи. Да, действително има рецесия в много европейски страни и е, за това е необходимо да се разбере какво попречи на възстановяването на економиката. Има капацитет в Европа, особено структурните фондове, за реакция на кризите по един гъвкав начин – Изменили сме и сме ревизирали много от програмите, за да може да подкрепим създаването на заетост, инвестициите. Променили сме и е, е, нормативната уредбия, уредба, извинете, за да може да има вземане, да се вземат предвид настоящите условия и през последните няколко години комисията активно пренасочваше средства за подкрепа на създаване на заетост за младите в тези страни, където има голяма безработица сред младите. И тук трябва да подчертаем, че има капацитет за прехвърляне и на добри практики към страните, които най-много се нуждаят от това. Ето, например, самата концепция за гаранциите за заетост за младите – е много добра. Това функционира в Австрия, в Финландия и възоснова на това създадохме пакета за заедостта за младите, който да помогне да се прехвърли тази практика е на други места. По-настоящем има дискусия в съвета по този въпрос и би било много важ... добре всичко това да стане действителност, което може да стане с европейските ресурси. Тези инструменти действително имат добавена стойност. Те на практика са е, е, инвестиционни фондове и винаги се комбинират с национални ресурси. Има контрол на качеството, има сериозно аудитиране на работата на фондовете. И по този начин разделението на труда между европейското и националното и регионално равнище води до най-добри възможни резултати. Някои реформи могат да са трудни в областта на економическата политика, но ето да кажем, що се отнася до социалните реформи, правим всичко възможно, за да участват представители от националното равнище, особено социалните партньори. Ето за пенсионната реформа, заедно с господин Рен и господин Бърния, излязохме с зелена книга през 2010 година, след това имаше една бяла книга, след това имаше много дискусии, заедно с представители на националното ниво и накрая се стигна до съответен анализ на пенсионните системи, който е включен в годишния обзор на растежа и до конкретни препоръки. И тези препоръки вече са част от европейското полугодие. Опитахме се да приложим тези, този метод и на европейско равнище и в пряк диалог с всички заинтересовани страни, преди да се стигне до конкретното формулиране на препоръките. Обръщаме се към Европейския парламент, там където е необходимо. Аз лично през последната година съм участвала и в дискусии в националните парламенти, като Бундестага, Италиански парламент, в Финландия, в Гърция и така нататък. При нас идват също на посещение делегации от националните парламенти и този тип контакти са много важни. По този начин се а, вижда, че годишният обзор на растежа и препоръките не са насочени само към страните, които се сблъскват с финансови трудности. За всяка една страна имаме важни препоръки. И за да може по-добре да финансират и страни като Германия, трябва да се подчертае, че има много важни задачи в областта на политиката на заето. Става дума за справяне с проблеми, с липсата на определени типове кадри, с социалния баланс, с половия баланс на пазар на труда и така нататък. И затова правим всичко възможно този нов метод, който въведохме, да продължи да дава възможно най-добри резултати за за да са доволни и всички участващи. Благодаря много. Извинявам се, че няма как да говоря по-дълго. Благодаря, господин Андор. Ако приемете, ще направим така. Има шестима желащи да се изкажат, но аз мога да дам думата само на двама. Останалите могат да говорят в последващите заседания, защото трябва да изслушаме и комисаря Рен. Имаме заседание след обеда. И така, нека да направим така. Да дам думата на двама оратори от страни, които от от които все още никой не се е изказвал. Давам думата на госпожа Корпула Мен 3 от Финландия. Микрофон за оратора, моля. Майкро, Искам да направя три бележки. Институционална гледна точка, какво очакваме от европейския семестър и какви са новите предизвикателства пред националните бюджети. Що се отнася до институциите, считам, че никоя конференция не би могла да осигури демократичен контрол или легитимност. Дори ако имаме предвид новия член на 13 за създаване на политически форум, ние се нуждаем от нещо на европейско ниво. В момента ние имаме правомощия на, в Европейския парламент, в националните парламенти и хората очакват от нас нещата да са а, ясно разграничени, вместо да се объркват допълнително. Парламентите трябва да видят как вършат собствената си работа, как участват в различните процедури, свързани с националните програми. В Финландия ние работим заедно с правителството непрекъснато. Няма нито един документ, който да тръгва от парламента към комисията, без да е видян и от парламента национално ниво от правителството. Съветът също работи по демократичен начин. Считам, че всички национални парламенти или повечето от националните парламенти подкрепят а, своите правителства и съответно правителствата подкрепят своите парламенти. Това е особено важно, когато става дума за бюджета. На второ място, относно економическата политика. Не можем да говорим само за фискална устойчивост за сметка на други важни цели, като заетост, растеж, социална стабилност. И това е особено важно, когато обсъждаме европейския семестър и националните бюджети. Трябва да припомня също, че почти всички сме приели да прилагаме Европейската социална харта и тя има задължителен характер в Европейския съюз. Правните норми относно а, економическия съюз трябва да се прилагат, за да се запазят гарантираните в този договор социални, економически и други права. Новите предизвикателства, свързани с националните бюджети, се отнасят до данъчните измами, укриването на данъци. И тук читам, че трябва да има Европейски форум, за да се гарантира плащането на данъците. Благодаря. Последният оратор, преди да дадем думата на комисаря за отговор, е господин Калдиера от Испания. Благодаря, господин председател. Уважаеми комисари, ние преживяваме истинска криза спад на економическия растеж, загуба на работни места, увеличаване на държавния дълг. В Испания, когато кризата започна, имахме бюджетен излишък, нисък дълг, но сега достигнахме до проблемите, които изпитваме в момента. Нещата непрекъснато се влушават. 1,3% през 2012 година имаше на брутният национален продукт. Много работни места бяха загубени. И това се отнася не само за Испания, за останалата част на Европа. Това, което ме безпокои е, че се разрушава потенциала за бъдещ растеж. Това е особено тревожно. Испания предприе множество мерки. Няма да се спирам на вътрешни въпроси, но ние всички търсим а, а, за повече а, балансирано, за повече симетрия. Европейските институции се опитват а, да не влушат и без друго лошото положение. Ние видяхме как мерките на бюджетни ограничения водят до лоши резултати. Ние се нуждаем от продуктивни инвестиции, за да можем да излезем от кризата. Фирмите имат проблеми в това отношение, тъй като има някои строги ограничения – Читам, че Европейският съюз може да гарантира положителни съпътстващи инвестиционни мерки, които да позволят да стъпим отново на пътя на растежа. Все повече експерти ни казват, че ситуацията се влушава драматично и че нещата трябва да се променят Неодавна МВФ казаха, че ще бъде невъзможно да се плати е, националния дълг, ако няма растеж. Кристин Легард е, също подчерта, е, че трябва да се даде повече пространство, повече време за фискална консолидация и повече възможности за продуктивни инвестиционни фондове. Благодаря ви, благодаря ви за вашето разбиране, че трябва да се вместим във времето. Сега давам думата на комисаря. Thank you. Thank you, благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които направиха а, интересни, сериозни изказвания по време на този дебат. А, които отразяват економическото развитие в Европа на сегашния етап. Ще се опитам да групирам въпросите, на които да отговоря, тъй като бяха поставени много въпроси и целият следобед дори няма да ни стигне, за да отговорим на всички тях по-подробно. Ще започна с това, което беше казано от лорд Харисън от Камерата на лордовете. Благодаря ви много за конструктивната британска позиция и участието в европейския дебат, но припомням един, едно събитие преди няколко години, когато се срещнах за пръв път с някой от лордовете в тук Европейският парламент. През 1995 година бях член на Европейския парламент и участвах в работата на Комисията по конституционните въпроси. Проведохме среща с Камерата на лордовете. Идеята беше да обсъдим предстоящата междуправителствена конференция в Амстердам през 1996-1997 година. Именно това направихме от наша страна и лордовете участваха в дебата. На определен етап обаче започнаха да спорят помежду си. Един от лордовете започна да обвинява другият, че вината е негова че не участват своевременно на междуправителствената конференция. Става дума за 90 и 96 година. За... Те имаха предвид обаче предходната а, а, конференция през 1951 година, когато Великобритания е останала извън. И това имаше известни отразения върху европейския дебат. Аз съм съгласен с много от елементите, на които е, акцентирахте за вътрешния пазар, за намаляване на бюрокрацията, за стимулиране на свободната търговия. Но същевременно искам да кажа на министър-председателя Камерон, че не трябва да се отправят заплахи към е, Европейският е, съюз за промяна на е, програмата му. Това става съвместно с вашите колеги, с другите държави членки, като част от една общност, в която доброволно сте решили да участвате. Ако бях британец, със сигурност бих искал Обединеното кралство да бъде а, активен участник, а не а, страничен наблюдател. На второ място искам да се спра на въпроса за участието и за суверенитета. Този въпрос беше поставен от няколко депутати, включително от Майкъл Френдо, господин Марини, фра, господа Фрулда и няколко други депутати. Аз ви чух добре и в голяма степен съм съгласен с това, че трябва да се подчертае истинското активно възприемане на Европейския семетър, както от националните, така от Европейския парламент. Пакета от 6 мерки, 6 законодателни акта, които значително укрепиха економическото управление в Европа, бяха подкрепени от всички вас. Всички 27 национални парламенти и Европейският парламент одобриха този пакет след внимателен преглед. Аз се спомням добре мъчителните месеци, които преживях в опита да договорим този пакет от 6 законодателни акта и накрая успяхме ролята на Европейската комисия тези правила да се прилагат ефективно. Правила, на които вие дадохте своето одобрение. Очакваме, разбира се, всяка една държава членка, всеки един парламент от Европейския съюз да спазва европейските ангажименти е, и да прави това, което говори. Тези правила в рамките на пакета от 6 мерки целят да се гарантира устойчивост на публичните финанси, устойчив растеж, създаване на работни места. Това са основополагащи елементи за постигане на основните ни цели. От гледна точка на Европейската комисия ние гледаме на това като на едно реално партньорство с държавите членки, с парламентите на държавите членки и нашите препоръки за политиката са насочени да помогнат на всяка от държавите членки да преодолее своите економически проблеми, да се справи с пречките пред растежа и заетостта Бяха направени задълбочени независими анализи на економиките на държавите членки и правим всичко възможно да даваме най-добрите съвети относно политиката за устойчив растеж и заетост. Имаше една трета група въпроси, поставени от няколко депутати, относно фискалната консолидация. В тази връзка беше поставен и въпроса за фискалните мултипликатори и как фискалните стимули и консолидация влияят на економическия растеж. Трябва да подчертая, че не трябва да се фокусираме само върху симптомите, а и върху първопричините за кризата. И тук аз съм напълно съгласен с казаното. Ние трябва да стигнем до основата на, на кризата, до економическите дисбаланси, които бяха неустойчиви, които доведоха до натрупване на проблеми през предходното десетилетие. Това е реалната причина. Ето защо трябва да възстановим доверието в европейската економика, трябва да ребалансираме економиката, както в страните, които са в дефицит от Южна Европа и някои страни от Централна и Западна Европа. Те също трябва да положат усилия, за да имаме едно плавно ребалансиране на европейската економика и по-бързо връщане към растеж и заетост. Понякога трябва да призная, че симптомът може да се превърне в причина. Това, което имам предвид е, че когато говорим, че трябва да се насочим към първопричините за кризата, това е коректно, но също времено не можем да затваряме очи пред симптомите, независимо дали става дума за безработица или фискална консолидация или неустойчивост на публичните финанси. И тук трябва да кажа, че внимателно се запознах с проучването на МВФ. Вие се позовахте също на него тук. Оливер Браншарт. Преди десетилетия аз четях неговите учебници. Даниел Ли също, млад изследовател, участваше в това изследване. Това е изключително професионално изготвено проучване, много компетентно. Браншер Антли също предупреждават а, а, как относно а, интерпретиране на техните констатации а, за а, преобръщане на а, политиката от началото на кризата. А, фискалните мултипликатори се различават в различните държави според економическото им състояние, така че няма едно единствено строго правило, което да се прилага в всички контексти. Именно за това политиката на Европейския съюз е за диференцирана консолидация на публичните финанси. Този модел се счита за уместен. емпиричните доказателства сочат, че понякога консолидацията може да доведе до недостатъчен растеж, но това не означава, че ако такива мерки не бяха предприяти, ще да се постигнат по-добри резултати. Липсата на надежна консолидация, особено в държавите с висок държавен дълг, ще да доведе до увеличаване главоломно на премиите а, за риск. И така стигаме до ефекта на доверието. И опасността е пазарите да не искат да финансират економиката през есента на 2011 в Италия, между август и ноември 2011 година, Италия направи някои обещания за фискална консолидация в края на лятото, за да улесни намесата на вторичния пазар от страна на ЕЦБ, да подкрепи програмата и за емитиране на ценни книжа. ЕЦБ се намеси, разходите за заемите спаднаха, ситуацията започна да се подобрява. Правителството на Берлускони обаче реши да не спазва повече поетите ангажименти и резултатът беше да се стигне до недостъг на финансиране, стигна се до политическа безисходица в Италия, беше създадено новото правителство на Марио Монти, което в последствие успя да стабилизира положението в Италия. Това е ясен пример за ефекта на доверието. И в заключение, тъй като ми беше показана, показан жълт картон, не стига времето ни, Искам заключение за това да кажа, че днешните разисквания бяха много добри. В смисъл, че нямаше разединение между юга и севера, както често се е проявявало в европейския контекст през последните месеци и години. И искам най-искрено да ви благодаря за това. Аз съм много обезпокоен за, от този политически този, тази политическа разделителна линия между държавите, които, за които има програми за консолидация и останалите. Разбира се, няма чудотворно решение на кризата. Не можем да я решим без, чрез фискална дисциплина, защото това ще задуши растежа. Не можем да я решим и чрез взаимно поемане на дълга тъй като това ще доведе до един а, безкраен а, морален риск. Затова трябва да се обединят тези две култури, да се обединим около Европейския економически валутен съюз. Трябва да наблегнем и на отговорността, и на солидарността. Комисията иска да работи в тази посока. Разчитам на вашата подкрепа, защото а, това е гаранцията за устойчивия растеж а, и заетостта, за които настояват държавите членките. Очакват това и от Европа, и от а, своите правителства. Господин комисарио, благодаря ви. има поговор, която казва не се възнаграждава началото, а се възнаграждава издръжливостта. Благодаря ви за първия дебат, който проведохме тук. Сега предавам председателството на господин Ламасур, който е председател на Комисията по бюджетни въпроси. Тук ще продължи заседанието. А, на бюджетната комисия, организирано от бюджетната комисия.